Започваме заседанието. Моля, заемете местата. Отварям поседение. Оглашам зновение. Откривам заседанието. Възобновяваме заседанието, което беше приключено на 17 декември 2009 година. За дълбока скръп ви съобщавам, че госпожа Пилар Хуарес Буал, която е заместник директор на представителството на Европейския съюз Хейти, все още не е открита. Търсенето продължава. Преди това тя е работила в Европейския парламент. Днес отправяме нашите мисли към хаитянския народ, засегнат от тази огромна трагедия, земетресението. Европейските държави обявиха, че ще предоставят значителна финансова помощ и над 150 души контингент ще бъдат изпратени в Хаити. Това е най-лошото бедствие в историята на Хаити. Това е едно от най-ужасяващите бедствия в историята на човечеството. Също така са загинали много европейски граждани. Много европейски граждани все още не са открити. Моля ви да почетем памета на загиналите с минута мълчание.